Good afternoon, ladies and Добър ден, госпожи и господа. Have your attention because we are starting now. Моля ви за внимание, започваме работа. Добре дошли на това обществено изслушване, посветено на равновесието между професионалния и личния живот и равенството на половете. Аз се казвам Антигони Пападополо, член съм на тази комисия. Госп госпожа Берес, за съжаление, няма да присъства, тъй като трябва да бъде на едно много важно заседание. Тук до мен отляво е Регина Баштош. Тя също ще председателства, тя също е важен член на комисията. Нека да кажа няколко думи и да представя това публично изслушване. Е, искам да кажа, че равенството баланса между трудовия и личния живет, живот допринася за много различни аспекти на, на живота на жената. Това равновесие може да се постигне чрез гъвкавост по отношение на трудовата заетост, чрез работа от разстояние, чрез грижи за децата. Европейския съюз работи с държавите членки и с социалните партньори, за да установи правила и да насърчава най-добрите практики с цел установяване на равновесие между лични и професионалния живот. Искам да присъствам, да приветствам по-скоро всички колеги които са решили да присъстват. Е, първата експертна дискусия ще бъде председателствана от е, госпожа Баштош. Е, тази дискусия се нарича равновесието между професионалния и личния живот като фактор в равенството на половете. Нашите гости тук са Клаудия Мене от Конфедерацията на европейските синдикати, госпожа Константина Даваки, която е учен от Лондонското економическо училище и Агнес Парентирион, която е програмен менеджер в рамките на организацията Еврофаунд. Втората експертна дискусия се нарича помиряване на професионалния и личния живот, съчетаването на тези два аспекта. Нашите гости тук ще бъдат Изабел Велпе от Техническия университет в Мюнхен, Анна Рубин от Шведската лява партия, както и ще имаме възможност да чуем и някои други гости и колеги. Сега искам да дам думата на колегата Регина Баштош, която представлява Комисията по правата на жените. Благодаря, колега. Благодаря, госпожо Пападаполо. Em substituição do presidente da Comissão FAM, Mr. Gustafsson, que está atualmente na sessão anual. Добре дошли на всички колеги. Бих искала да поздравя всички участници, да приветствам петимата експерти днес. Темата днес е как да се съвмести професионалния с личния живот. Това е изключително важна тема за нашата парламентарна комисия. По време на нашия мандат в Европейския парламент се опитахме да насърчим добрите практики в тази посока, които именно да позволят намирането на добро равновесие между професионален живот от една страна и семейен и личен живот от друга страна. Това е тема, която ни интересува отдавна, разбира се, именно в контекста на равенството между половете. Доклади са съставени по тази тема, има резолюции – за равенството на шансовете, например, в нашата законодателна програма. Приехме резолюция за премахването на стереотипите, свързани с половете в Европа. Трябва да се констатира, че в Европейския съюз много от работещите не са доволни, не са удовлетворени от равновесието между личния им и трудовия им живот. И жените са първите засегнати. Действително, те именно поемат много голямата част от семейните задачи, особено в първите години на децата им, много често именно жените посвещават по-малко време за професионалната си кариера, отколкото за децата си. Много често децата прибягват до частичното работно време и това всъщност води до по-слаба сигурност и по-слаба предвидимост, както и по-малки права за пенсия по-късно. Докато мъжете имат по-дълги кариери, и работят по-дълго. Те посвещават е, седмично по-малко време за семейния живот, отколкото жените. Така че това съвместяване между професионален и личен живот е наистина в сърцевината на работата на нашата парламентарна комисия. И е въпрос, който ни интересува всички. В първата част от нашите дискусии, първия панел, е, ще се посветим на баланса между професионален и личен живот като фактор за равенство между половото. Тук поканихме има експерти. Благодаря на тези три специалистки за тяхното присъствие. Ще дам 10 минути на всяка една от тях, за да направи презентацията си. Ще ги моля наистина да спазят определеното им време, защото наистина имаме още много работа. Ще трябва да проведем истинска дискусия. Иска ми се наистина да имаме е, обмен на идеи, така че 10 минути на експерт. И след тези презентации, след като чухме, е, чуем тези три е, експерти, ще има време за въпроси и отговори. Ще чуем представителката на Европейския на синдикатите 10 минути. Знам, че и вие сте много заета и много се радвам наистина, че ще можем да чуем вашето изказване. Е, неколкократно сме канили Клаудия мене, в частност по време на е, един семинар, който беше посветен на същата тема. През 2010 също говорихме за участието на жените в е, професионалния живот. След това Клаудия Мен беше избрана за конфедерален секретар в е, Конфедерацията на синдикатите и тя там отговаря именно за борбата срещу дискриминацията и равенството между жените и мъжете. Тя се занимава особено е, с е, демографските проблеми. Много ви благодаря, госпожо Мен. Заповядайте, давам ви думата за 10 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички членове на парламента. Уважаеми госпожи и господа, добър ден. Искам да приветствам представителите на Европейската транспортна федерация, хората, които са тук на последния ред. За мен е чест да говоря с колегите, като аз също съм заета в сектора на транспорта. Много години съм работила в този отрасъл и за мен това е удоволствие. Поканихме да говоря по темата съчетаване на професионалната дейност и личния живот и равенството на половете. Искам да кажа няколко думи за това какво прави Европейската конфедерация на профсъюзите. Искам да очертая рамката. Тази тема, съчетаването на професионалната дейност и личния живот, може да се счита за поустаряла вече, защото са предприяти много мерки на европейско ниво, но така или иначе Темата все още привлича внимание и искам да обясня защо се налага и си заслужава да разгледаме тази тема. Защото, не на последно място, живеем в условия на социална и економическа криза и последиците от нея на трудовия пазар са изключително тревожни. Между другото, по-късно ще отида на друго събитие, посветено на тази тема. Имаме голяма безработица, най-вече сред младежите, имаме бедност сред работещите. Последните данни от февруари показват, че повече от 30% от работещите в Европейския съюз са работещи бедни и голяма част от тези бедни са жени. Имаме намаляване на раждаемостта, пенсионните политики са такива, че трябва да работим по-дълго, за да получим адекватни пенсии. В някои страни, като скандинавските, възрастта вече е 72 години, така че не говорим вече за 50 или 55 или 60 години. Виждате, даже до 72 години. Искам да поговоря малко за неравностойното положение на жените на трудовия пазар. Вече се каза, че жените работят все още до голяма степен на непълен работен ден, на непълно работно време и това представлява риск от бедност. Жените, които са в брак или в законно партньорство са по-защитени, отколкото самотните майки или самотните жени, тъй като има допълнителен доход в семейството, само че мъжете все по-често работят на договори, които не можем да определим като стабилни, като осигурени. Виждаме, че по силата на някои показатели, свързани с заплащанията, до известна степен е намалена пропаста в заплащането на мъжете и жените, но това се дължи не на подобряване на положението, а на това, че положението на мъжете е станало по-лошо и по-тежко. Така че всичко това е много притеснително. На какво ставаме свидетели на европейско ниво? Искам да представя не само позицията на профсъюзите в Европа, но и някои данни от Евробарометър. Има едно изследване от 2013 година. То беше изготвено по искане на парламента. Мисля, че беше изключително интересно да разгледаме е, това е, изследване. То е посветено на последиците от кризата. Въпросите тук са задавани и на мъже, и на жени. И въпросът е какво смятате за най-големи предизвикателства в ситуацията на криза? Виждаме, че основните проблеми се задълбочават не на последно място по отношение на разликата в заплащането. С други думи, като че ли ставаме по-равни един спрямо друг, но това се дължи на влушеното положение, а не на кой знае какво подобряване. Младите жени, повече от 50-60% от жените на възраст между 17 и 35 години смятат, че най-големия проблем за тях е, че работодателите ги питат имат ли деца или не. А когато става въпрос за мъжете, основните въпроси на интервютата са какви са им уменията, какъв опит имат. Що се отнася до жените обаче, работодателите ги разглеждат като майки или като евентуални бъдещи майки и съответно възоснова на техните планове решават дали да ги наемат или не. Съответно все още има много работа. По-късно ще говоря по другата тема. Отговорността за децата в рамките на семейството. Ако трябва да се върна на първата тема. Тази е, тема за, за равенството, за съчетаването на професионалната дейност и личния живот се разглежда на много нива. Социалните партньори в Европа постоянно работят е, по този въпрос. Едно от основните постижения беше директивата за родителския отпуск. Тази директива се основаваше на едно споразумение, сключено между социалните партньори, което беше от 1996 година. То беше преразгледано през 2010 година. Държавите членки ратифицираха или приеха директивата едва през миналата година. Има и други директиви, например по отношение на работата на непълен работен ден – с други думи, ние като социални партньори на европейско ниво се опитваме да улесним това съчетаване на професионалната дейност и личния живот. Друга важна област, в която работим е равенството на половете. През 2009 година решихме да работим по 4 приоритета в тази връзка – един от основните ни приоритети беше съчетаването на професионалната дейност и личния живот. През май тази година ще имаме много голяма конференция по тази тема и там ще представим един инструментариум, който ще бъде насочен най-вече към най-добри практики в рамките на фирмите, различни решения, които могат да се вземат повечето от дейностите, които се извършват на ниво дружества, са насочени към съчетаване на професионалната дейност и личния живот, най-вече когато става въпрос за заети или работници с деца. Като цяло, ние смятаме, че трябва да има възможност за избор. Не можем да продължим с практиката от последните 20 години политиките трябва да се променят и трябва да имаме един по-последователен подход. Стандартният работещ е човек, който проявява загриженост е, по време на, на целия си живот, е, човек, който се грижи за някого. Освен това, смятаме, че кариерата трябва да бъде нещо гъвкаво. И има периоди на усилена работа и периоди на не толкова усилена работа. Миналата седмица, например, разговарях с хора, които работят в университети, жени. Те обикновено не са обект на проучване, но така или иначе ми казаха, че е много трудно да съчетават професионалната си дейност, създаването на кариера, на научна кариера и е, личния живот. Тъй като кариерата в университетите не е толкова е, подобна на кариерата в една компания. Ние смятаме, че трябва освен това фирмите, организациите да откликват на промените и на многообразието. Имаме нужда от нови образи, да се справим с стереотипите, трябва да разгледаме съвременното семейство, трябва да разгледаме различните видове семейства, които съществуват, да разгледаме ролята на жените. Искам да кажа няколко думи за онова, което се случи, когато обсъждахме родителския отпуск. Проблемите бяха породени основно от разликите в нашия происход, в културите, от които произхождаме. Последната снимка тук представлява едни насоки за това как да се тълкува преработената директива за родителския отпуск. И последното нещо, което трябва да кажа, нашите изисквания, непосредствени изисквания, свързани с кризата. Едва ли ще се изненадате, когато чуете, че искаме да се спре политиката на крайни економии. Не можем да приемем това безкрайно затягане на коланите, не можем да приемем фискалната дисциплина, искаме да има инвестиции, искаме да има включване на полово измерение в европейския семестър, тъй като в момента такова няма. Заедно с парламента се опитваме да работим за преработка на директивата за плащанията, която засяга въпроса за неравенството в заплащането на мъжете и жените. Искаме да има отпуск по бащинство, тук трябва да призная, че когато разговаряме с парламента, когато разговаряхме с парламента преди време, имаше проблеми относно това дали отпуска по бащинство трябва да се включи в директивата за отпуска. Ние искаме да има отделна директива. По отношение на отпуска по бащинство, знаем обаче, че директивата е блокирана момента. Тя е някъде у службите на комисията. Все още е на лице въпроса за това какво да се прави по отношение на защитата на жените, когато са в отпуск. И накрая, но не на последно място по значение, искаме да гарантираме, че целите от Барселона ще се постигнат. С други думи, трябва да има поне 30% детски градини и ясли в Европа. Това в момента още не е постигнато като цел. Да се надяваме, че ще се случи. И така ви благодаря за вниманието и приключвам. Благодаря на Клаудия Мене. Една много интересна презентация. Сега стигаме до Константина Даваки, която е научен сътрудник в Лондонското економическо училище. Тя вече няколко пъти е идвала при нас, вече се е представила пред нашата комисия. Споделяла е различните си познания пред нашата комисия, като например е, отпуските по майчество, но също така и е, отпуска по бащинство. Тя е научен сътрудник в е, е Лондонското заведение за економически и политически науки работи по тези въпроси е, и за участието ви е пазар в Гърция и в Германия. Имате думата. Благодаря. Много се вълнувам от срещата си с вас. Благодаря ви за поканата и за възможността да, да поговоря по една тема, която особено много ме занимава. Балансът между личния и професионалния живот. Това е една тема, която има значение за всички нас. Естествено, че ще мога единствено да се спра съвсем пегло на някои идеи. Аз знам, че другите колеги, другите гости са свършили, са свършили доста работа с това да ви представят необходимата статистика, пък в законодателен план, вие разбира се си знаете законодателството най-добре. Um, so let's, let's start with uh, uh, what we understand commonly as um, work-life balance. И така, какво се разбира по принцип от баланс между личния и професионалния живот? Става въпрос за това как да се комбинира работата с uh, семейните и домашните дейности. Трябва обаче да се разшири това разбиране, така че да, да включим в него и всичко това, което личния живот предполага в днешно време. Самотни родители, еднополови двойки с или без деца и също така, когато създаваме нови законодателни актове, е, трябва максимално а, а, широко да представяме всички етнически и религиозни групи, социални класи, а не да насочваме нормите а, е, към, към а, средностатистическата средна класа хетеросексуална двойка. Друго нещо, което трябва, трябва да се разбере, да си дадем сметка за него е, че трябва да има а, гъвкавост в условията и, и, и времето а, за работа. Трябва да имам възможности както за отпуска по майчинство, така и по бащинство. А, колегата госпожа Мене вече спомена това, така че аз няма да навлизам в подробности. Това обаче, което искам да спомена и което мисля, че е доста полезно, е, че можем да използваме научна дефиниция на, на функцията, не, не, като нещо, кое, което е от значение, което има стойност за, за индивида и, и може да се отрази на неговото благосъстояние. Животът е, е, е нещо повече от работа и, и други видове грижи. Това е едно многоизмерно комплексно преживяване, което включва работа, живот от дома, социален живот, ангажименти от друг характер. И има такива аспекти, като щастие, самоуважение, удовлетвореност от работата и от живота изобщо. Всичко това са аспекти, които трябва, които трябва да отразим, за да можем да комбинираме тези две общи сфери на живота. Съществува обаче е, риск от това, че твърде много гъвкавост е, понякога може да доведе до размиване на границата между, между личното и работното. От гледище на равенството на, на половете е... е важно да разгледаме нещата и от гледна точка на платената и незаплатената работа, защото това също е един от пътищата към намаляване на различията в третирането на половете. Сега, когато говорим за баланса на личния и професионалния живот, както спомена госпожа Мене преди малко, е много важно да се обхванат отделните етапи на човешкия живот. Процесът е динамичен, не е статичен. И винаги сме в процес на преход. Е, днес може да сте щастливо женени или омъжени, или е, и да имате работа, която ви удовлетворява, е, и гледате си децата. Но ликвидността на живота, това е един термин, който Зигмунд Бауман введе, а може да, се, може да ни заведе, да ни доведе до съвсем друго положение – в едно застаряващо население. Това е особено важно. А, така че гъвкавостта трябва, трябва да отрази и такива едни а, а, евентуални развития. Необходими са ни и социологически инструменти, които да могат да отразят многообразието на нашето общество. Полезно е да възприемем един многостранен подход, защото от една страна така се балансира професионалния работния живот, а също така се предвижда и динамиката на живота. Нещо което според мен е много интересно, виждате в момента на екрана. Това е заимствано от едно много интересно изследване, което, което сравнява правата, родителските права в Швеция и Унгария. Препоръчвам ви това изследване. Това изследване. Значи имаме три групи фактори. Институционални, това са политиките, правата изобщо, уредени от закона, помощите и услугите. После работното място, това число работната култура, колективните трудови, трудови договори и индивидуалните фактори. Пол, възраст, етническа принадлежност, достъп до средства, място в положението, социалните фактори, фактори място в обществото или в общността и социална дейност и социална, социален активизъм. А виждате един малко по-сложен модел. Не знам дали го виждате на, на тази диаграма. Тук става ясно как е, всичките тези отделни фактори са свързани един с друг и как е, се стига от, от съществуването на някакви права до, реалната им, до реалното им упражняване от страна на, на индивида или а, е, дадена институция. Това показва, че ако нещо не е на лице, ако нещо липсва в е, всяка една от е, трите кутии, които са взаимно свързани, реализацията на правата или упражнението на правата се блокира. Например, работната, ако работната култура е твърде неотстъпчива, твърде невгъвкава, тогава не се оползотворяват съответните права. В момента живеем в период на економическа криза и Съвсем накратко ще се спра на някои от, от последиците е, от кризата върху върху е, личния професионалния живот и баланса между тях. От една страна имаме поляризация и задълбочаване на пропаста между половете. Това въжи и както по-високите, така и по-низките места в професионалната иерархия. Това, че, това, че е, е, положението на, на мъжа е, често пъти се оценява като влушено и, и заради това е намаляло, са намаляли различията, това не означава, че е отбелязан напредък в областта на равенството между половете. Второ, жените са свръхпредставени в публичния сектор в много страни и а, страните, които са най-засегнати от кризата, а, а, поради това в тези страни има сериозно намаляване на, на доходите на жените. Е, жените също така са свръхпредставени в всяка професия, която е свързана с предоставянето на грижи. Това е една много сложна тема. Редица изслушвания сте организирали на нея, поне три. Това е една професия, която има много голямо социално значение, много голяма социална стоеност, но много ниска пазарна стоеност. Друго нещо интересно обаче е, че според някои наскорошни изследвания поведението на жените на пазара на труда по време на кризата се променя. Сега са по-малко жените, които са готови да приемат а, работа на непълен работен ден тогава, когато имате избор, разбира се, което, което е успокояващо. Пак обаче, пак обаче има а, немалко неравенство, а, защото възникват едни нови буферни работни места, които се вземат най-вече от млади мъже, мигранти и е, жени, които до известно време не са били на пазара на труда. Та пак, с всичко това нараства бремето върху, върху е, семейството, което има своите последици за равенството или неравенството между половете. Сега, всяко зло за добро, какво е доброто, това положение би могло да доведе, да доведе до радикално преструктуриране или промяна. Но аз съм си оптимист, За това мисля така. Сега, какви са рисковете? намаляването на, на, на заплатите в публичния сектор, а, следователно трябва да се въведат мерки с регламент, които да гарантират а, а, разпределението максимално пространно на, на, на повишаването на производителността, резултатите от това ограниченията и економиите са нещо, което засяга не по еднакъв начин отделните държави членки това поражда проблеми. А, мерките за противодействие на кризата обаче не целят на всяка цена а да, да осигурят във всичките си аспекти равен, равенство на половете. Ето тук виждате една таблица. която е, една графика, на която е, виждаме как може да се подходи към всеки един е, социален проблем. Това са четирите фактора и економически, културен, социален и политически и, и те не могат да се, да се използват като подходи самостойно. Трябва да се възприемат едновременно. Освен ако не, не подходим по такъв комплексен начин, резултатите ще са, ще са различни от това, което искаме, ще са различни. Социалната държава предполага повишаване на разходите в една област, тогава когато те се намалят в друга. Ако вземем, например, повишаването на безработицата, това е нещо, което засяга различни социални прослойки и за различни категории и професии. Това води до своите последици, както в жилищното настаняване, така и а, в а, здравеопазването. Най-вече най-вече трябва да се изтъкне това, че 30 е милиона са хората, които страдат от а, депресия в момента. Няма да говоря за бащинството. А, просто а, това а, новите, тези поведенчески модели трябва не просто да се, да се отразят в политиката, но, но политиката трябва да цитли и да ги оформя. Сега някои нови тенденции ще очертая накратко. Това, което до сега не бе споменато. Имаме все по-низко ниво на удовлетвореност у гражданите по отношение на политиците. Имаме укрепване на гражданското общество, връщане към по, към начин на живот по-малко съсредоточен върху консумеризма. Депресията нараства като психологическо състояние, това го казах. Всичко това води до повишаване на, на, на случаите на насилие срещу жените и, и е, мигрантите. С оглед на Европа 2020 година, трябва да кажем, че рецесията всъщност потиска постиженията в областта на равенството на, на половете. Резултатите трябва да се, да, се, да се оценяват както преди, така и по време, на така и след предприемането на, на, на, на мерки. отпуски по майчинство, заедно с тези по бащинство, което споменах. Директивите са по полезен нормативен инструмент от препоръките. Вие знаете защо. В институции, където има сериозни съкръщения, не бива да се допуска съкръщенията да засягат и политиката или служителите по равенство на, на половете. Сега няколко цитата ще видите, които мисля, че са източник за, на вдъхновение. Това са цитати, свързани с а, нашето европейско наследство, което трябва да ценим и да, да, да пазим. Трябва да се слушаме в гласа на хората, тяхното разочарование, защото хората не са, не са доволни. В живота човек се изправя и пред катастрофи, и пред предизвикани от човека аварии. Следващия цитат. Много е важен растежа обаче на каква цена? тогава, когато а, си даваме тогава, когато виждаме, че, че правителствата могат да спасяват банки, това означава, че със сигурност могат да спасяват цели поколения хора и децата им. Благодаря ви за вниманието. Благодаря на Константина Даваки. Следващия ни а, оратор в тази част е Анис Парентирион от Еврофаунд. Повече от 15 години е работила а, в областта на социалните изследвания в Европа, което прави ден днешен. Тя отговаря за разработването и управлението на, на, на изследователски проекти, които се съсредоточават върху условията на работа и равенството на половете. Благодаря ви, че приехте поканата ни. Заповядайте, имате думата за 10 минути. Моля да спазвате времето, защото закъсняваме вече.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 a little problem with the computer. Yes. Voilà, excusez-moi pour... Извинявайте за закъснялото започване. Казвам се Аняс Парантиерон. Работим в фундацията с социалните партньори и с правителствата на всички държави. Опитваме се просто да подобрим трудовите условия и условията на живот. Ще видите, доста сложна ни е работа. Ще ви покажа. Всъщност, ще продължа с същите въпроси, които и до сега бяха обсъждани, но ще ви дам няколко цифри и се надявам, че ще можете да ги видите на екрана Иначе, ето, виждате нашия доклад, приканвам ви да го прочетете. Там се обясняват още по-добре нещата, които ще ви кажа. Първо, Интересуваме се от равновесието между професионалния и личния живот и как се определя и как се измерва. Много често на европейско равнище сме съгласни за някаква цел, но много често се оказва, че ние не разбираме тази цел еднакво. Можем да разгледаме това равновесие по начина, по който всеки се организира в края на деня си. И съответно да каже дали има добро равновесие или не. Всъщност ние се обръщаме към е, хората и ги питаме дали вашето равновесие е добро. И ето това, което бихте могли да видите на тази графика е, че общо заето 80% от хората отчитат едно добро равновесие между професионален и личен живот. Но когато погледнем по-детайлно е, цифрите, мъжете именно посочват по-слаба цифра и особено по младите татковци, които са по-неудовлетворени от това равновесие. Друг начин да се обърнем към въпроса е да погледнем периода в кариерата. И тук наистина нещата са съвсем различни, защото ето тук виждате, например, продължителността на работния ден или на, на, на професионалния живот – жене, е, жени и мъже. И тук отбелязваме, че тази продължителност е 37,4 години, съответно 8 години по-продължителен е, професионален живот, отколкото този на жените. Така че според периода в живота, наистина картината е различна. За да се опитаме да разберем малко по-добре как може да се повлияе на този баланс, между професионалния и личен живот, е важно да а, погледнем а, малко по-различно нещата. И аз имам тук три сфери като вас. Може би сходни са идеите, но е- са малко по-различни. Как всъщност нашата система за социални грижи, как инфраструктурата, например, на яслите, на училищата, на, на е, учебното време, е, всичко това как е организирано, защото това е, са рамките, в които може да се впише професионалния живот но За това е важно. Много е важно да се разгледа също така и трудовия пазар и най-важният фактор тук е сегрегацията на трудовия пазар. Ще ви покажа няколко е, графики, свързани с сегрегацията и с, можем да отбележим, че наистина можем да гледаме на тази сегрегация по много различен е, ъгъл и тогава да си дадем сметка, че е, какъв е избора, за да можем да постигнем такова равновесие. Естествено, че въпросът е индивидуален, доколко имаме деца, доколко имаме партньор в живота, каква е възрастта на децата и, и до каква степен, в крайна сметка, жената трябва да извършва някои задачи или не. Всичко това са фактори също. Така че тук не става въпрос за това една политика да се въведе, а трябва да се действа върху най-различни променливи. Така че сложен е въпросът, но пък означава и това, че ние можем да извършим много повече неща. И така, въпросът е дали политиката трябва да бъде последователна или политиката трябва да бъде холистична, цялостна, този въпрос е много важен. Не знам дали имаме точен отговор и достатъчно примери, за да можем да дадем точен отговор на този въпрос. Сега ще ви покажем как е, се случват нещата по време на различните периоди. Сегрегацията. Как можем да погледнем на сегрегацията? Не всички учим еднакво. Е, съответно, образованието ни води до избора на някаква професия. Тук на тази графика виждате 20 е, най-чести групи професии. 76% от хората са обхванати в тези професии. Тези 20 групи, това е интересно, които обхващат 76% от населението, само 5 от професиите са смесени. Тоест хората, когато навлязат на трудовия пазар, в крайна сметка влизат по-скоро в мъжка професия с мъже или в женска професия с жени и много по-рядко, само в 5% от случаите, навлизаме в смесена професия. Още един начин да покажем сегрегацията – това е всъщност така наречения стъклен таван. Няколко начина да се стигне до този стъклен таван. За съжаление се вижда в данните. Много по-малко са жените на ръководна длъжност и друго, дори когато са на ръководна длъжност, те се занимават с по-малки екипи, по-скоро на частично работно време и по-скоро в отрасли, където заплатите са по-низки. Така че даже когато жените успеят да пробият този стъклен таван, пак са в различни условия. И съответно с по-слабо заплащане, например. Друг аспект на сегрегацията. Ако сме избрали, например, професия, която е с повече жени, независимо дали сме на ръководна или на ръководна длъжност, се оказваме в някаква фирма и това също е ниво на сегрегация. В 20% от случаите в една фирма, където работещите са смесени мъже и жени, всъщност се оказват в сегрегирано положение комбинирано, защото само 20% са а, с смесените а, екипи. Някои проучвания показват, че когато има смесени екипи, нещата върват много по-добре. Не мога да ви покажа сега примерите, но ви приканвам да ги прочетете в доклада. Но това е важен въпрос. И така, сега говорим за ниво на ръководство, на фирма, на, на професия. Избрали сме вече. Сега нека да обърнем внимание на качеството на труда. Няколко индекса бяха съставени, за да може да се оцени именно качеството на работата. Сега какво ще направя тук? Ще ви представя четири основни индекса. И ще ви ги представя именно в е, периода на живота. Първият период е когато се навлиза на трудовия пазар, втория период е до 45 години, след това, когато имате малки деца, след това по-големи деца и накрая, когато децата са излезли от къщи. така че става въпрос за това да се намери мястото на качеството на труда в тези различни периоди на живот. И съответно да разграничим според мъже и жени. Извинявайте за стереотипа, но розовата крива е за жените. Ето вече виждате. И син е цветът на кривата за мъжете. Какво забелязваме за качеството на работното време? Жените имат по-добро качество на работното време, обаче аспектите са различни. Жените работят по-рядко нощно време, по-рядко продължително време, но пък работят много повече на частично работно време и то на много кратко частично работно време, а това води вече и до проблеми с възнаграждението. И те нямат е, достатъчно избор, за да могат да приспособят е, работното си време. Има един доста нов индекс, свързан с гъвкавостта. Може ли, например, да помоля работодателя си да ми отпусне час или два, за да мога да се занимая с нещо, да отида на лекар и така нататък. Данните тук показват, че жените много, е, мъжете много по-често имат тази възможност, отколкото жените. Така че по-добро качество на работното време на жените, от една страна, да, от гледна точка на здравето, например, но не а, е, същите а, е, гъвкави възможности за мъже и жени. Следващ момент перспективата за бъдеще. До каква степен имаме работа, която ще ни позволи да придобием компетенция, която пък ще ни доведе до кариера или поне да си запазите работата. Какво се вижда тук? От момента, в който хората започват да имат деца, перспективата им намалява. Разбира се, не може да се установява причинно-следствена връзка между двете, но ако искаме наистина да имат балансиран живот хората, т.е. като родители, като хора, които произвеждат нещо от професионалния си живот, е важно да имаш известна сигурност на работата. Трето измерение за качеството става въпрос за същественото качество, т.е. интензитета на работата, до каква степен има риск на трудовото място, дали си изложен на дискриминация или на по-скоро благоприятни условия на работа и до каква степен можем да използваме наистина пълноценно нашите компетенции. Тук отбелязваме, че Жените имат по-добър индекс на качество, но защо? Просто защото те не са толкова изложени на физически риск на трудовото си място, отколкото мъжете. Така че, ето, погледнахме сегрегацията, след това погледнахме качеството на работното време, където наистина е, аспектите са различни, хората са изложени на, на различни условия и параметри. И накрая последното е, последния индекс е свързан с е, прихода. Тук имате е, разлики, необяснени не разлики между е, половете, е, стойността на, на работните места между жени и мъже, частичното работно време. Всички тези фактори водят съответно до някаква сума на пенсия и се оказва, че финансовата замисимост на мъжете и жените в края на живота им наистина е с много големи разлики. Така че е, равенството между мъже и жени наистина в случая е изключително важен въпрос, за да можем да е, постигнем успех е, за нашите цели в рамките на Европа 2020. Не разполагам много с време, но все пак накрая ще ви кажа колко време прекарваме на работното си място, в транспорта и в семейните грижи. Знае се, че жените тук прекарват много повече време, посвещават повече време на семейните е, задачи, семейните задължения. Не виждате, за съжаление, но се опитахме в рамките на 168 часа седмично да изчислим наистина как са заети хората и забелязваме, че мъжете работят по-дълго платено, но ако видим съотношението между платеното и неплатеното време, жените работят по-дълго време, но с по-голямо съотношение на неплатеното работно време. За да могат да се справят жените с а, другите задачи, това е, се оказва доста сложно за жените. А, за мъжете е по-скоро въпрос на навлизане или излизане от трудовия пазар. Какъв е ефекта? Ако се погледне благополучието, най-общо казано по цикъл на живот, по периоди в живота, забелязваме, че благополучието на мъжете е по-добро, отколкото на жените, че е, разликата не може да се попълни никога. В заключение, ако искаме да подобрим, но всъщност трябва, ако искаме да излезе Европа от кризата, трябва наистина да разгледаме този съществен въпрос за баланса между професионален и личен живот и то да погледнем на въпроса много по-амбициозно, колкото до сега. Разбира се, че е сложно, защото, както видяхте, има най-различни равнища, най-различни аспекти и може би повече време ще посветим да разберем точно как стоят нещата, отколкото да открием точно причините и да можем да ги преодолеем. Так, точно за това трябва цяла поредица от политики. И точно за това трябва да продължим да работим против сегрегацията, да насърчим наистина отварянето на мъжките професии и за жените. И трябва едновременно да се ограничи краткото частично работно време, както и прекалено продължителното работно време. И се оказва всъщност, че и мъжете и жените искат да работят едно и също време. И това е добре защото поне желанията са еднакви. И трябва да се погледне е, сериозно и на въпроса за възнаграждението. Трябва също така политиките по време на целия цикъл на живот да са такива, че да може всеки да се справи с отговорностите си, с предизвикателствата в живота и да продължи да развива ресурсите си. Не само финансовите ресурси, но ресурсите, които ще позволят на всеки да развие таланта си, да осъществи амбициите си така, както желая. Това е така, че наистина трябва подходът да бъде малко по-ширак и да не се гледа краткосрочно на този въпрос. Благодаря ви за търпението. Merci beaucoup. Благодаря много на Анес Паран Тирион. Сега стигнахме до момента за въпроси и отговори от страна на нашите колеги. Вече имам една желаеща, госпожа Морвай. Заповядайте, имате думата. Köszönöm szépen, magyar nyelven szeretnék beszélni. Благодаря, бих желал да говоря на унгарски. ставаме свидетели на една пародия. Съвместна сесия, заседание на две парламентарни комисии. Изслушване, в което могат да участват неправителствени организации. Около 80 човека, членове на парламента, трябва да са в залата, а в момента има 8 съвместно заседание, повтарям, на две комисии, което е обект на интерес само за 8 депутата. Темата е съчетаването на професионалната дейност и личния живот, а тази тема е много важна, ключова за бъдещето на Европа. Европейския парламент ставаме свидетели на една пародия. Чуваме презентации, които не предизвикват интерес. Освен това, защо говорим за жените като че ли са едни и същи, те имат едни и същи проблеми в цяла Европа. Едно е положението в Централна, Западна Европа, друго е в периферията. Същата грешка се прави и сред политиците. Те не правят разлика между мъже, жени, между хора от различни държави. Повечето жени не си, е, или мъже по-скоро не си задават този въпрос е, какво означава съчетаване на професионалната дейност и личния живот. В Унгария, е една посткомунистическа страна, нова държава членка, жените работят като рубини – в големи супермаркети, които са притежания на чужди компании. Аз искам да попитам представителките на западните синдикати дали осъзнават, че в Унгария мултинационалните компании забраняват да се членува в профсъюзи. И това засяга най-вече жените. Много често става дума за самотни майки, за жени, които трябва да си плащат банковите кредити и така нататък. Има различни причини, поради които за жените, които работят, е по-трудно да, да съществуват, отколкото за мъжете. Ако те искат да се присъединят към един профсъюз, просто са изритвани. Искам да задам един въпрос. Какво знаете вие за положението в посткомунистическите страни в източна Европа? Знаете ли, че забранено на жените, които работят в многонационални компании да се присъединяват към синдикати. Председателката, благодаря. Уважаема колега, помолих ви да задавате въпроси. И то кратки въпроси, а не да се изказвате. Следващия оратор, колегата Корнелисен, заповядайте. Много благодаря, госпожо председател. 8 евродепутати всъщност са малко, да, но това е добро постижение за изслушване в Европейския парламент. Обикновено има двама или трима човека сам. Това е едно доста посетено изслушване и показва, че темата е много важна. Спомням си, преди около година и половина имаше поканен гост от Норвегия. Той беше мъж и каза, в Норвегия имаме разпоредби, свързани с съчетаването на професионалната дейност и личния живот и ние разглеждаме тези разпоредби като инвестиция за нашата економика, за нашето общество и аз много му завидях, защото аз съм холандка и при нас това не е така. Например, ако имаме е, два дни родителски отпуск, е, Обикновено единия ден се използваше да се напиеш от радост, а втория ден се използваше за да отидеш и да запишеш е, детето си в някакво заведение. Така беше преди години. През 50-те имаше някакви опити да се направи нещо подобно. Съчетаването на професионалната дейност и личния живот е инвестиция в економиката. Повтарям го и ние трябва да го осъзнаем. Ако искаме да постигнем целите на Европейския съюз за намаляване на бедността, това са целите до 2020 година, трябва да го осъзнаем. Трябва да осъзнаем, че жените по-често са бедни, отколкото мъжете. Трябва да гарантираме по-голяма заетост благодаря ви за това, че ни давате повод за размисъл. Мисля, че в следващите месеци трябва да работим така, че да изискаме от Европейската комисия цялостна стратегия за съчетаването на професионалната дейност и личния живот, защото сега имаме просто отделни парчета от мозайката. Имаме целите от Барселона, имаме директивата за родителския отпуск, въобще различни е, елементи, но нямаме цялостна стратегия, а цялостната стратегия е изключително важна за бъдещето на европейската економика. Благодаря ви за това, че вие очертахте основните елементи на това начинание. Е, искам да попитам дали вие приемате тази моя идея за една цялостна стратегия. Благодаря, казва председателката. Сега за кратък въпрос давам думата на колегата Балдакино. Благодаря, госпожо председател, за това, че ми давате думата. Ще бъда съвсем кратка. Искам да попитам следното. Съчетаването на професионалната дейност и личния живот винаги се разглежда през призмата на това, че жената ражда деца. Нека да обясня какво имам предвид. Живеем в период на демографски кризи. Много жени работят, Изведнъж обаче в живота им се оказва, че те трябва да се грижат за родителите си. Какво да правят те тогава? Значи има период, в който жената ражда, грижи се за децата, но не казваме нищо за грижата за възрастните хора, за, за родителите. Тъй като родителите остаряват, и има много деца, които вече са професионалисти, работят добре и усилено, но трябва да напуснат работа, за да се грижат за родителите си, защото не искат да ги оставят в болница. Ако вие сте професор в един университет, какво правите? Ще оставите ли баща си сам, ако той се е разболял от рак на простатата? Ще оставите ли майка си, ако тя също страда от тежко заболяване? Жените в много ситуации за съжаление не могат да имат деца, но винаги имат родители. Така че ми се иска този въпрос да бъде разгледан и трябва да поговорим и за другите видове проблеми, да говорим за жените, които работят, но трябва да се грижат за, за родителите си. Обмислили ли сте този въпрос? Благодаря. Благодаря. Е, е Благодаря за всички тези въпроси. Благодаря, че бяхте кратки. Сега ще чуем отговори. Започваме с госпожа Мени. Имаше и въпрос от госпожа Корнелисън. Виждам, госпожа Люлинг също иска да зададе въпрос. Госпожо председател, не е чак толкова въпрос, но нека да кажа, че това, което чух във връзка с исканията, ме накара да взема думата. Вие знаете ли какъв истински арсенал от директиви съществуват в Европейския съюз, именно за да се разглежда въпроса за равенството между мъже и жени. От 75 години Пета година има директиви. Цели 11 директиви са сега, които е, засягат този въпрос. Така че в крайна сметка сега това, което искате е, е отваряне на отворени врати. Сигурно трябват подобрения, като например е, постановките за отпуска по майчество, е, но тук Европейския парламент направи една огромна грешка да представи текст, в който е вкарано всичко с а, а, прекалени изисквания и нито едно председателство не иска да се занимае с този текст, защото това е невъзможен текст. Ако бяхме направили едно разумно предложение, вече от преди повече от две години щяхме да имаме минимален отпуск по майчинство, който щеше да е по продължително, отколкото сега. Сега сме на 14 седмици, комисията предложи 18 месеца, комисията предложи 20, смесихме отпуска по обащинство и така нататък. Когато се правят законите, трябва да бъдат приложими. Не може да се занимаваме с всичко изведнъж. Разполагаме с директива за равенството на заплатите, но тя трябва да се използва. Ако сега трябва да се прави тази директива с 28 страни, защото тази директива е от 75-та година, Защо не се възползваме от тази директива? Защото сега, ако трябва да се прави, тя ще е по-лоша. Аз го направих в моята страна. Милиони получиха заплащане с задна дата за жените. Но трябва да имаме кораж. Вие постоянно говорите за по-низки възнаграждения на жените. Директивата засяга всички Директивата говори за това, че ако извършвате работа, която е еднаква с работата на мъжа, и ако вие съответно сте дискриминирана в фирмата си или във вашия отрасъл, или ако има някакво браншово споразумение, то тогава трябва да си потърсите правата. Защо не се прави? Така че на мен просто ми писна от всички тези оплаквания, от тези стени на плача. Постоянно искаме нещо, което съществува. И вие нямате кораж, никой няма коража да отиде да си търси правата, а те съществуват тези права. Когато става въпрос за отпуска, съществува директива. Държавите членки могат да тълкуват тази директива както си искат, но могат да направят нещо. В моята държава това е факт и отпуска се плаща много добре, но в други държави е друго положението. Това е избор на държавите. Но текстът на общността съществува. Разбира се, че мога да спра. Да, извинявайте. Благодаря, госпожо Люлинг. Бързаме, времето ни припира. Съжалявам но наистина има много въпроси, които са естествено важни по този важен въпрос. Сега разполагаме само с 5 минути за отговорите на всички въпроси. Приканвам ви сега да го направите много накратко. Знам, че вие сте хора, които можете добре да отговорите на въпросите за няколко минути. Така че моля ви да поделите 5 минути за всички отговори. Благодаря. Накратко ще се опитам да се изкажа в рамките на една минута. Синдикалните права и многонационалните компании. Аз знам, че в Унгария е много сложно положението. Имате работнически е, съвети, имате е, тази система от Германия, която сте заим, заимствали и, и синдикати, и работнически съюзи имате. Трябва по-подробно да се запознаем. Знаем, че много националните е, компании понякога упражняват тормоз по отношение на синдикалните права и това не е, е нещо, което става само в Унгария. Така че ще трябва по-задълбочено да, да поговорим по този въпрос по електронна поща. В момента са в ново положение унгарските синдикати, е, слели са се някои от тях и се опитват да, да превъзмогнат някои от а, е, проблемите. После, всеобхватната стратегия, да, дадохме примери с а, е, а, отпуските по майчинство, по бащинство, а, трябва отново да преразгледаме това, което е постигнато в миналото от гледаща на синдикатите, на парламента. Имало е немалко сблъсъци, също и е, съюзите на жените. Така че да превъзмогнем отрицателния опит. В крайна сметка се стигна до по-ползатворно сътрудничество. Е, това е от мене. Не бива да забравяме, че за съжаление или за щастие, зависи от темата, Европейския парламент не може да, да, да даде отговор на всички въпроси и проблеми на национално ниво, които съществуват. Е, има европейско законодателство, но, но изпълнението, прилагането му в голяма степен зависи от отделните държави членки. Така че ще трябва да избираме правилните, точните политици, ако, ако целта е да се движим напред, да се развиваме. Аз споменах Унгария. И това, което аз почувствах, когато бях в Унгария, това, което аз разбрах е, че мъжете изобщо нямат право на, на родителски отпуск. Просто няма такава работна култура. Но има, има надежда. тук дамата, която зададе въпроса за тези, които са заети в предоставянето на грижи. Аз мисля, че в, как казах в своето изложение, Да, тези, тези професии трябва да включват и, и, и а, грижите за възрастни, не, не само грижи за деца. Това е един път, по който трябва да тръгнем. После а, дамата, която си тръгна, след като зададе въпроса си, не знам дали трябва да отделяме време на това, да, да кажем защо някои, на някои европейски граждани не им стиска да, да настояват прилагане на европейското законодателство. Да настояват на, на, на, на правата си, проистичащи от европейското законодателство. Може би защото са бедни в, не, неблагоприя... в е, неравностойно положение, може да са мигранти, може да са незаконни мигранти. Кой знае следващия оратор. Да, не сме равни и, и съчетаването на професионалния и личния живот по различен начин се отразява на, на различни групи. Социалната справедливост е нещо, което е важно тук. Е, дали ще подходим еднакво към всички или ще се съсредоточим върху някои социални е, групи, това е което трябва да се реши. Няма обаче как с един единен подход да решим е, този въпрос за всички групи. Съгласен не съм. Това, което каза последния от е, ораторите, които задаваха въпросите, имаме едно поколение, което наричаме поколението сандвич, защото са по, по средата е, в тия процеси. Тоест, защо хората не си отстояват правата? Знаеме, че права съществуват, но знаеме и от, е, че на практика те не се упражняват и не се зачитат. Затова трябва да сме много по-активни в отстояването на правата си, в която област е много важна работата на синдикатите. Важна е в това, в крайна сметка, да се промени менталитета и, културата. Сега, и на другия въпрос, да, стратегията трябва да бъде всеобхватна. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че можем да направим важни заключения вследствие на тази дискусия. За съжаление, не мога да дам думата и на други желаящи в рамките на тази дискусия, но все пак нека да направя няколко заключения. Първо, животът е много аспектен. И за това трябва наистина да отчетем всички различни измерения в живота и да се намери именно този баланс е от съществено значение, като се спазва принципа на равенство, разбира се, между мъжете и жените, независимо дали в семейния живот или в професионалния живот. Това е отправната точка, за да може обществото ни да е по-справедливо. Трябва това равенство между мъже и жени да е действително. С кризата обаче предизвикателствата са още по-сериозни. Много повече активност трябва от наша страна, за да се избегне всякакво връщане назад, за да се избегне задълбочаването на разликата в възнагражденията, трябва да има повече усилия за по-справедливо разпределение на задачите между мъжете и жените, независимо дали в семейния живот или в професионалния живот. И затова трябва да сме бдителни и то още повече в период на криза. Защото наистина сме изправени пред риск от връщане назад. Бих искала да заключа тази част от изслушването с благодарност към нашите експерти. Със сигурност ще се съобразим с подадените идеи. Преминаваме към втората част и сега давам думата на госпожа Пападополос. Е, Следващите двама оратори във втората част от нашето разискване изглаждането на, на конфликта между, работ, между работния и личния живот, професионалния и личния живот. Е, гостите ни са Изабел Велпе и госпожа Ана Рубин. Е, Изабел, Изабел е, Велпе е председател по въпросите на стратегията и организацията в Техническия университет Мюнхен начала управление в а, университет Людвиг Максимилиан в, в, в Мюнхен, Германия, както и в Масачусетския технологически институт в Бостон, САЩ. Освен това, е учила в Лондонското училище по економика. След това в Регенсберг завършва доктората си. Преди да заеме сегашната си позиция в Техническия университет в Мюнхен е работила в института Макс Планк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 в е, ред колегията на редица академични изписания и е автор на е, редица публикации, книги и монографии на значи 60 на брой. Нейни изследвания са излизали в е, такива списания като човешки отношения, психология и други. Заповядайте, госпожо Велте. Е, разполагате с 10 минути и трябва да спазваме времето, за да остане после и време за, за въпроси. Добър ден, благодаря ви за поканата. Аз съм преподавател по менеджмент и ще говоря за това как глобалните тенденции ще се отразят на организациите, начина по който е, подхождаме към работата си и как да се изглаждат конфликтите между професионалния и личния живот. Ще засегне и въпроса е, за е, междуполовите различия в това отношение. Изправени сме пред редица световни тенденции в това как са е, структурирани и функционират организациите, как организираме работата си. Всичко това ще има последици за възможностите за съчетаване на, на, на работата и личния живот. Естествено, глобализацията е основната тенденция. Света никога не е бил по-взаимно свързан. Имаме глобални пазари в различни области. Това води до търсене на, на новаторски подходи. Това се отразява и на обществото. От него се изисква да е по-отстъпчиво и гъвкаво, отколкото всякога. Това оказва натиск върху организациите, те трябва да вършат повече, да, да работят повече, за да са конкурентоспособни, трябва да останат стабилни, да реализират економии от мащаба, но същевременно организациите обаче трябва да са и много по-отстъпчиви и гъвкави. Трябва да могат да варират мащаба си, трябва да реагират много бързо, да не изпускат възможности за иновации. Всичко това е нещо, което очакват от тях и, и, и работниците им. Трябва да споменем, че гъвкавата сигурност е нещо, което трябва да се осигури от е, организациите. Хубавото обаче е, че и самите хора, особено е, младото поколение, е, оценяват това е, в съчетаването на личния и професионалния живот. И така, какво виждаме от управленска гледна точка. Имаме сериозно новаторство, иновации в а, начина на организация на работата. Естествено, че има много технически а, иновации, най-вече в информационните и комуникационни технологии. Има обаче и много новости в това как организираме самата си работа вътре в организациите и между отделните организации сътрудничеството. Това ще се превърне в един основен фактор, който ще определя управленския модел и лидерския модел. В момента е бизнес модела. Това, това е нещо, кое, нещо, което е в основата на конкурентоспособността в бъдеще. Конкурентоспособността ще зависи от управленските модели. И така, какво показват изследванията? Първо, Имаме една обща тенденция за демократизиране на организациите. През 18, години, през 18 век е, демократизацията започва на политическата сцена. Ако през 18 век е, бихте попитали някога дали има альтернатива на, на, на управлението на, на кралете, е, хората биха ви казали не. Тук, поне в Европа. В 18 век е, е било немислимо. Хората не са си представили е, альтернатива на, на царското управление. Подобно положението и, и сега в организациите. Но виждаме вече, че в някои организации работниците, служителите започват да избират своите, своите лидери, своите управители. И такива компании, които функционират именно по демократичен модел, като кооперативи, се справят доста добре, доста успешно. И по такъв начин всеки участва много по-пряко в, <laughs> в решенията и в стратегическите решения най-вече. Това е една много, много важна и сериозна зна, тенденция за демократизация на организациите. Организацията като мини демокрация хората сами да избират по какво искат да работят и кой да ги представлява и да ги ръководи. Следващата голяма тенденция се свежда до това, че организациите трябва едновременно да бъдат и стабилни и гъвкави. Някои организации е, са начални позиции в иновациите в това отношение и твърдят, че това могат да го осигурят единствено като въведат нов тип, нов клас е, служители, които те наричат свободни постоянно наети служители. Освен хората на щат, една корпорация би могла да, да, да ползва една база от, от работници, които са, които са на разположение и могат да се включат в дадени проекти на компанията. Какво означава това? Две неща. Естествено, че може да се, да се подходи съвсем критично или сега това е края на сигурната заетост, но може и по-оптимистично да се гледа на нещата, защото така се дава възможност на хората да, да съчетаят много по-успешно личния и професионалния си живот. Така те е, сами е, решават е, дали искат да работят по дадена задача, даден проект или не, или имат нужда от почивка. определяте сами колко време искате да останете у дома, колко време искате да прекарате на работа и така нататък. Така се дава възможност и на самите организации да дишат по-лесно. Така че това е другата голяма тенденция временната заетост. Какво означава това за, за съчетаването или изглаждането на, на, на противоречията между личния и професионалния живот? Има техники вече, е, технолог, технологиите дава възможност е, е, за економия от мащаба и други тенденции, чрез постигане заедно с това на нови ползи, които младите оценяват. Повече свобода, гъвкава сигурност, възможност за работа на непостоянен договор. Това е нещо, което преди е ставало най-вече в малките фирми. Технологиите, технологиите обаче дават възможност всичките организации вече да се възползват в еднаква степен от това, което преди е било най-добро или най- положително в големите и, и съответно в малките организации. Сега, на равенството на половете. Ще, първо ще кажа няколко думи за все още съществуващите различия. На екрана ще видите класификацията на професиите по две измерения. Всички си мислим за това колко компетентен, колко кадърен е даден човек и, и колко мил е, доколко го харесваме като личност. Това са две измерения, по които винаги оценяваме хората, с които се запознаваме. И на базата на тези две измерения получаваме ето тази диаграма за мъжете. Аз като, ето, като професор ви показвам сега своите колеги горе в дясно. Ако сте, това означава, че сте хем много кадърен, хем много сърдечен човек. Това е много добре, защото лесно ще си намирате работа и в бъдеще и хората ще ви харесват. Сега, що се отнася до, до жените, както виждате, частта горе дясно е, е празна. И това е едно сериозно предизвикателство. Жените, които са отдадени на кариерата си, дори в днешно време, дори и да бъдат възприемани като, като много компетентни, не се възприемат като мили. Или обратното, ако ги възприемат като мила, не ви, не, не ви мислят за особено кадърна. Така че трудно е, е, е трудно е жените да, да се е, развиват, да постигнат висока оценка и в двете измерения. нещата не се, не се свеждат до липсата на познание. Да, понякога в науката е, просто нямаме информация. Например, е, когато не съществува някаква е, вакцина. Знания имаме и знаем какви са причините за това, знаем и какви са а, а, решенията на, на тези проблеми. Тогава защо продължава да е такова положението? ако, ако проявявате интерес, аз съм мога да ви, да ви изпратя данни по този въпрос. Проблема обаче не е в липсата на, на, на, на информация. Проблема е в изпълнението. Може би политически са най-вече а, причините за липсата на, на напредък. Трябва да, трябва да давате всичко от себе си извинете, трябва да кандидатствате за която, за, за, която и да било позиция обикновено. И е, изследвания показва, че една и съща автобиография с еднакви компетентности и, и опит се оценява по различен начин, в зависимост от това дали е мъж или жена. Също така знаем, че първоначалната заплата на жената е средно 7% по-ниска. Също знаем и, че когато жените настояват да получат същото заплаш, заплащане, обикновено не получават работата, защото не получават одобрение. И накрая същата работна ефективност получава различна оценка сред мъжете и жените. Така че основният проблем, първопричината са именно стереотипите, очакванията. Това може да се постигне чрез политически мерки, чрез обучение. Но това, което до сега е правено, не, не помага. И в САЩ има, има, има много изследвания и единственият начин за преодолее това е чрез структурни мерки – и така цифровизацията ще даде възможност за, за подобряване на работните е, модели и организациите и служителите е, одобряват гъвкавата сигурност, което е добра, което е положителен извод. Е, демократизацията на, на организациите също ще даде възможност по-лесно да съчетават да съчетават работниците, личния и професионалния живот. Следва се замислим и за нови модели на социална защита, с нови социални концепции. Знаем също така, че е, еднакви компетентности се оценяват по различен начин, в зависимост от това дали е мъж или жена, дали жената прекарва много работа от дома с децата си или не и всичко останало, което видяхте на екрана. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Very Благодаря. Много интересно беше изложението ви. Госпожа Ана Рубин е следващия ни гост, която е член на, на съвета на шведската лев, лява партия. Тя, тя е работила по въпросите на работното време на 10 години. Учила, е, завършила е право, занимавала се с трудово право и специално се е съсредоточавала върху разликите в работното време на жените и мъжете. Тя живее в Юго-Источна Швеция, в Кьонен през последните няколко години. Е, активно участва в дейностите на шведската лява партия, като е един от водачите на инициативата за 6 работния, 6 часовия работен ден. Участва в изследвания по тези въпроси в Швеция и други страни, като Франция и Германия. Работила е и с синдикати, които преследват целта за намаляване на работния ден. Работила е като синдикалист Ана и като посланник на жените в феминистки организации. Също е, е инструктор по самоотбрана на жените и преподавател по риторика и политология. Заповядайте, Ана. <clears throat> Uh, благодаря за това, че останахте толкова докъсно. Днес след това ще говоря на шведски. В началото искам да благодаря на Малин Бьърк за това, че ме покани. Искам да благодаря и на фантастичните жени, които чухме днес. Общо взето, те ме зарадваха. Ние сме сътруднички. В една борба сме. И не трябва да се оплакваме за това, че няма достатъчно хора, а трябва да се радваме, че тук има хора. Аз се боря за по-къс работен ден и моето вдъхновение, моя син Емилио, той е на 8 години. Той ме накара да осъзная, че живота е повече от работата. Разбрах обаче, освен това, когато забременях, че не получавам същата заплата като преди. И моята заплата не може да се сравнява с мъжете, с тази на мъжете, които са ми връзници. Знаем, че работата е важна за хората, за обществото, за това да може да се издържаме, за да произвеждаме стоки и услуги, за да може да има благоденствие. Само, че в понятието работно време има много други неща. Работното време има връзка с неплатения труд, с времето, което прекарваме или не прекарваме в семейството. Времето, което прекарваме в сън, в движение, в разпускане, също е свързано с времето на работа. Тази снимка, която виждате е от 1973 година. Може да се види от шерифта. Тази картина показва как би могло да бъде положението? В Швеция днес не работим 6 часа, работим 8 часа, много хора работят даже много повече от 8 часа, така че има нарушение на равновесието между професионалната дейност и личния живот. Във Франция обаче бяха въведени 35 часа като работна седмица, по е, кратък работен ден – Защо стана това? Защото искаше тогава правителството във Франция да подпомогне за това равновесие между професионалния и личния живот. Хората трябваше да имат повече свободно време. Оказа се, че тази промяна е довела до по-добро качество на живота. Същевременно, Мъжете започнаха да поемат повече отговорност за децата си, а жените имаха време да правят други неща. Значи, виждате, че има разделяне на дейностите между половете в Франция. Съчетаването на професионалната дейност и личния живот е темата ни днес. Искам да кажа няколко думи. Искам да представя онези инструменти, които според мен са необходими, за да установим такова съчетаване между двете. Семействата, ако не въведем промяна, ще действат по традиционния начин. Мъжете ще работят и ще издържат роднините си, а жените ще се грижат за семейството. Аз в моята дипломна работа се опитах да разгледам няколко предложения. Едното предложение е да се скъси работния ден и да има запазване на заплатата, а второто предложение е да има по-добро разделение на задълженията. Знам, че това не е лесно, че има противоречия тук. Знаем, че работодателите винаги ще дискриминират жените до тогава, до когато те са тези, които остават в къщи, те се грижат за децата и така нататък. И директивата за забрана на дискриминацията няма да помогне тук. Ние трябва да направим нещо, за да може работодателите да нямат стимул да дискриминират жените. Ето сега данните от Швеция. Виждаме, че 32% от работещите на непълен работен ден са жени, при мъжете е 10% тази цифра. По отношение на родителския отпуск, 77% от тези, които го взимат са жени и 23% мъже. Това е един кръг сега на неравенство. Наричаме го кръга на неравенството. можем да приемем, че жените работят на непълен работен ден, това означава, че те имат по-низки заплати, съответно не могат да се разведат, защото са економически зависими, дори да не са щастливи, което от своя страна води, че, води до това, че жените работят без да им се плаща и така се затваряме в един кръг. Какви са предпоставките за равенство? Моята дипломна работа говори за 6-часов работен ден с запазване на заплатата. Моето заключение е, че намаляването на работния ден само по себе си не води до повече равенство. Мъжете, които получават повече свободно време, най-често пият бира или гледат футбол. А жените така или иначе имат повече отговорност за децата. Когато става въпрос за предложението за разделянето на, на така наречената родителска застраховка между мъжете и жените, знам, че това предложение е проблемно, но тук може да се направи нещо и е много трудно естествено да обясня какво може да се направи, защото имам само 10 минути. Вие може да ми задавате въпроси и аз мога да ви изпратя своята работа в допълнение. Това е една снимка, на която пише на шведски. Ще кажа за какво става въпрос? Първата снимка от 73-та година, когато в Швеция беше премахната 6-дневната работна седмица. Намали се работната седмица от 48 на 40 часа. Тоест в събота вече не се работеше. Виждаме едно семейство, което е на пикник в събота сутринта, защото вече в събота сутринта не се ходи на работа. 2020 година, виждате, четвъртък след обед. Още едно семейство, което е на пикник в парка, защото майката или бащата от семейството, който поискате, има право да работи 6 часа. Щом сме го направили веднъж, можем да го постигнем и втори път. Какво представлява шведската политика обаче? Преди време един шведски премьер Улов Палме каза, че политиката е да искаш. За нещастие Улов Палме беше убит, но неговите думи живеят в мен. Аз бях само на 6 години, когато той беше убит. Всички ние, които седим тук, имаме амбиции да възстановяваме баланса не само по отношение на бюджета, но и по отношение на баланса в живота на хората. И аз имам амбиции за това да имаме трудов живот, в който и мъжете и жените да имат равнопоставеност. В Швеция обаче какво правят политиците днес? Имаме правителство, което е повече за пазара, отколкото за, за хората. Съответно, данъците за най-богатите се намаляват, а най-бедните са подложени на унищожение или почти на унищожение. Моята партия, която се нарича партията на левите публикува доклад за економическите последици от една по-кратка работна седмица. Това, което се казва за това, че ако се въведе 6 часов, 6 часов работен ден, няма да имаме растеж или ще се върнем в каменната ера, това не е така. Ние изчислихме, че ако се използват само поне половината от данъците с цел да се намали работната седмица, нямаше, няма да има никакви последици за економиката. Имам само 3 секунди и всъщност много се радвам за това, че успях да приключа на време. Това бяха моите заключения и благодаря на всички. Много се радвам, че работехме заедно. И аз много ви благодаря за тази толкова интересна презентация. Виждам, че има много малко депутати, които са останали в залата. Няма въпроси, няма хора, които искат да зададат въпрос. Сега обаче ще дадем думата на всички, които искат да кажат нещо. Моля, кажете си името, защото няма карта с името ви пред вас и веднага ще отидем на въпрос. Имам само 10 минути. Hello. Can you hear me? Yes. Чувате ли ме? Наричам се Джулин Бойд и съм от Европейската транспортна федерация. Член съм на един профсъюз. Работя в Лондонското метро. Казахте, че когато сте бременна, се намалява вашата производителност. Аз мисля, че е точно обратното, защото вие давате живот на едно човешко същество. Всъщност, не е ли работа да възпитаваш деца, да се грижиш за тях? Това е работа, това е усилие свързано с любовта и то трябва да се признае като такова. Когато говорим за съчетаване на професионалната дейност и личния живот, е, ние трябва да говорим за осигуряване на платени от държавата детски заведения, е, болници, старчески домове и така нататък. Всичко това сега изчезва като феномен поради крайните економии. И когато нещо се закрива като институция, първо страдат жените. По отношение на казаното от Изабел, казахте, че работниците и работодателите искат гъвкава сигурност. Аз мисля обаче, че работниците и работодателите имат различни гледни точки в това отношение. Работниците искат да могат да получават достатъчно за усилията си и парите, които получават да се равняват на инфлацията, а пък работодателите искат да могат да експлуатират своите подчинени, да може те да им работят до тогава, до като работодателите поискат и всичко това води до там, че има задълбочаване на, неравенство, на неравенството и много от а, е, тези разлики в заплащанията продължават да се задълбочават. Благодаря. Някакви други въпроси има ли? Заповядайте, моля да си кажете името. Ich komme von der EVG Eisenbahner und Благодаря. Аз идвам от немския синдикат, железопътен немски синдикат и също искам да задам един въпрос. Има ли научна дейност, която проучва конкуренцията между работещите? Тоест, ще има ли евентуално спирала надолу в заплатите точно защото жените ще се окажат недостатъчно гъвкави. Те, ако работят в Хамбург, не могат да участват в проект в Мюнхен. Т.е. говорим за гъвкавостта. И, и има ли някакво неравенство между мъжете и жените тук? Yes, please. Още един въпрос можем да изслушаме. Заповядайте. Филип Заер от H Perform Europe. Много се радвам, че съм първия мъж, който взема думата. Но има и други в залата, което ме радва. Благодаря на всички, които подчертаха значението на, на професията на, в областта на предоставянето на грижи. Е, е, пенсиите в нашата организация. Ние защитаваме правата на, на, на пенсионерите и на възрастните. И в по-напреднала възраст знаем, че жените не са в особено благоприятно положение, защото се стопяват пенсиите им. От една страна те първоначално са, са по-низки, от друга страна а, от друга страна а, да допуснем, че имат съпруг, съпруга им, след като почине, вече не разполагат с, с особени, особени е, средства за последните години от живота си, които се оказват много скъпи. Така че аз приветствам това, че вие подчертаха, подчертахте проблема с пенсиите и, и, и, и, и това, че подчертахте значението на тази е, професия, да се предоставят грижи, независимо дали е за деца, за възрастни и така нататък. И така. Ще дам думата сега на госпожите Велпе и Рубин а, да отговорят на въпросите, които бяха зададени току-що. Заповядайте. Моля съвсем накратко обаче да отговорите, защото почти никакво време не остане. Продължавам на шведски. Надявам се, че нямате проблем с това. Това е езика, който най-много ми харесва. Започвам с дамата от синдикатите. Не разбрах какво е вашето име. Съгласна съм с всичко, което казахте. Сега говоря на английски. Значи, съгласна съм с вас, с всичко, което казахте. Аз бях в това положение, когато бях на 24 години и забраменях. Аз исках да имам тогава постоянно работно място, не исках да пътувам в различни държави, исках да имам сигурност, а не гъвкавост. Така че има известни съмнения дали младите искат напълно да са гъвкави. По отношение на колективните решения, съгласна съм. И съм съгласна с това, че Системата на социалното осигуряване трябва да защитава хората. Съгласна съм и с казаното от другата дама относно развитието по въпроса за гъвкавата сигурност. Това развитие трябва да е така, че да, да учите интересите на жената. И накрая по отношение на господина, който говори за възрастните хора. Добре, е, че повдигате този въпрос. Има нещо, което не казах. Когато жените работят на непълен работен ден и работят след това в къщи, това оказва въздействие не само по отношение на тяхната заплата, но и по отношение на бъдещата им пенсия. Нашето предложение за 6 часа работен ден би довело до там, че Непълният работен ден ще стане норма и заплащането ще се увеличи и това ще увеличи економическата независимост на жената. Така че това са конкретни предложения за, за решаване на проблема. Всъщност много кратки отговори дадох. Е, нямам време за по-подробни отговори. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Yes. Yes, please. Äh, ich würde auf Deutsch sprechen, wenn das okay ist, weil die Fragen ja recht komplex sind. Ще отговоря на немски. Въпроса за гъвкавата сигурност първо. Установяваме, че съществува следното явление. Има структурна безработица, същевременно има липса на достатъчно компетентни хора за някои позиции. Разбира се, това не засяга всички отрасли, но все пак установяваме, че се търси най-вече гъвкав модел на работа. Ако погледнем реалистично на нещата, нека да не забравяме, че с информационните и комуникационни технологии има все повече прозрачност. Съществуват портали, които ви позволяват да се разбере как работодателите работят с работниците си така че в днешно време и в периода на интернет е, това има своята роля. Много често именно фирмите за това е, внимават, защото иначе е, са с много отрицателен облик. А положителният облик им е необходим, за да могат да продължат да бъдат компетентно способни. И така, много често самите работещи търсят гъвкавостта, защото сигурността не ги е, удовлетворява единствено. Особено когато те търсят първо работно място и минимален приход. Така че ясно е, че ръководството на фирмите ще трябва да намерят някакви решения, за да съвместят двата аспекта гъвкавостта и сигурността. Е, попитахте ни дали е, има научни изследвания. Не, всъщност в Испания, например, има една фирма Драгон. Или в е, други екипи, например в селско-стопанското машиностроение, има екипи, които се организират самостоятелно и се опитват да проучват нещата. Трябва да се види дали всичко това е устойчиво, разбира се. Но това е сравнително е, нова сфера и наистина не е проучена достатъчно. Благодаря. Е, well. Благодаря. И аз е, в заключение ще говоря на родния си език, на гръцки. Живеем в период на криза. криза с много сериозни социални последици. 500 милиона граждани има, които очакват много от нас. Очакват от нас да изработим политика, така щото да се справим с демокра... дефицита на демокрация, с стереотипите. Говорихме за, за съчетаването на професионалния и личния живот – Знаем, че има много директиви и други нормативни актове. Проблемът обаче е, че е, с е, мерките за финансова дисциплина, които се прилагат сега, се нанася ущърп върху е, обществото. Най- вече най-вече е, в южните страни, в Португалия, в Гърция – Като четем факта, че мерките за финансова дисциплина, за затягане на коланите, всъщност подриват дейностите, които, които се опитваме да, да предприемаме по намаляването на различията между половете, се оказва, че всъщност сме, направили една стъпка на напред. Защото се задълбочават неравенствата, задълбочава се бедността, те, че основните предизвикателства, пред които сме изправени и като имаме предвид изборите за Европейски парламент през месец май тая година, е в това, кого ще изберат е, хората. Трябва да бъдат избрани такива представители на, на хората, които, които да се занимават с проблемите на безработицата, на насилието, основните социални проблеми. И, и това са проблеми, които първо, на първо място засягат жените. Жените. А, и, и, и в голяма степен а, те проистичат или са пряко засегнати от мерките за затягане на наколаните финансова дисциплина. Има въздействие от тези мерки на национално ниво, най-вече на национално ниво, но е необходимо повече гласност, повече прозрачност. Благодаря на всички, които се изказаха. Основно жени взеха думата, но благодаря на всички за, за участието. Благодаря и на слушателите. Има още много какво да се свърши, но, но парламент е на лице. И това е единствения демократично избран орган. Като докладчик е, по Европейската година, годината на европейските граждани 2013 година, трябва да кажа, че съм възхитена от е, свършеното от Комисията по равенството на половете и правата на жените. 2014 година пък е годината на, на съчетаването на, на професионалния и личния живот. И трябва да работим заедно, а, за да защитаваме правата на хората. Трябват ни също и активни граждани, които, които да гласуват и които да, да вземат дейно участие в социалните процеси. И така в заключение. Чух цитат от бивш шведски министр-председател. Ставаше дума за подобряване, за подобряване на, на, на, на дейността и инициативността на политическо равнище. Когато древногръцките философи поставиха основата на, на демокрацията, Сократ най-вече, като каза, че за да се подобри живота на гражданите, съществуват политиците. Това е целта им, това е предназначението им. Само, че преди да, да усъвършенстваме света изобщо, трябва да подобрим положението на обикновения човек. Кризата не се свежда до, до економика и до цифри кризата засяга и ценностите. За да се развива едно общество, трябва да се подобри а, живота на отделния гражданин. Живота на всеки мъж и всяка жена. Най-вече на жените. Та, това е основното предизвикателство, пред което сме, сме изправени за следващите избори. Мъжете и жените, които ще изберете, те трябва много сериозно да, да, да подходят към въпроса за равенството на половете. Благодаря сърдечно на експертите, на гостите ни, благодаря на Реджина Бастус, съпредседателката. Надявам се, надявам се, че онези от вас, които са кандидатирали а не изборите, ще бъдат избрани. Аз също съм се кандидатирал. Това е много важно, защото се опитваме да прокараме тази така важна политика. Важно е да си дадем сметка, че а, с всичките съкръщения, бюджетни съкръщения, а, не бива да се допуска да се засягат областите на образованието и здравеопазването. Това са много важни а, сектори и ако ще се съкрещават средствата за тези области, е много малко вероятно положението в Европа да се подобри. Това е много важно, защото ние всички обичаме Европа и, и, и е много важно също така Европа да, против, да, да се противопостави на такъв натиск. Благодаря ви още веднъж. Също Благодаря на преводачите, на секретарията и на двете парламентарни комисии. Благодаря ви. Muito brevemente, também umas últimas palavras para encerrar esta audição. И аз няколко думи да кажа в заключение. Мисля, че беше много полезно днешното изслушване стигнахме до извода, че трябва да се свърши още много, за да постигнем целите, които сме си поставили, а именно да се постигне един баланс между личния и работния живот. Дебатите днес показаха, че има две основни предизвикателства в Европа в момента. Демографското предизвикателство от една страна и от друга страна економическия растеж. Има редица държави членки, където кризата е особено осезаема и тези страни трябва да се наблюдават внимателно. Необходими си политически мерки на европейско ниво, но също и на ниво държави членки. Необходими са мерки, които, които да а, отразяват и двете предизвикателства. И това е една отговорност, която ние споделяме. Друго, друго едно предизвикателство е, е, е осигуряването на равенство между половете. Това е, това е основен елемент на, на, на справедливото общество. Много е важно във всичките 28 държави членки да се преследва този приоритет. Има много сериозни неравенства в Европа в момента, много сериозна несправедливост, най-вече различия в заплащането на мъжете и на жените. Различия в работното възнаграждение се изострят допълнително в края на професионалния живот на, на жените. Жените в края на професионалния си живот и след това едва свързват двата края с нарастването на разходите им за, за здравеопазване и, и покупателната им способност съответно е много по-ниска. Едно общество е справедливо само тогава, когато то е справедливо както, за мъже, както спрямо мъжете, така и спрямо жените. Експертите, гостите ни днес, всички бяха жени. Те също казаха, че трябва много внимателно да следим социалните промени, които настъпват в момента. Трябва да разглеждаме нещата от различни ъгли. Трябва да разгледаме е, временната заетост, споделянето на домакинската и домашната работа и така нататък. И мисля, че е време вече да дадем отговори на въпросите, които си задаваме в резултат от предизвикателствата, които сме определили. Благодаря на всички ви за участието. Благодаря и за въпросите, които бяха зададени. Благодаря на всички за това, че бяхте сред нас след обед.